Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie... ganz Уважаеми колеги, добре дошли на днешното следобедно заседание. Нека погледнем дневния ред най-напред. Ако сте съгласни с него, тогава той е валиден. Днес имаме един езиков режим, който ви е познат. Нашето заседание се предава по интернет. Това исках да ви кажа също. И така, <clears throat> точка трета от дневния ред, а именно одобрението на протокола от 18-19 февруари и от 29 февруари. Имате ли забележки по тях? Желание за промени нямате. В такъв случай протоколите също са приети. И преминаваме към точка четвърта. Съвместно заседание с Комисията по развитие. Тук става дума за много важната тема, именно представянето на проучването по темата подпомагане на бюджета. Въпросът е как оценяваме този инструмент. Радвам се, че председателката на Комисията по регионално развитие Важули с мен заедно ще представи това проучване. За нас винаги е било важно как се разходват средствата на данакоплатците. Затова е важно да знаем как се оценява този инструмент. Този инструмент е доста противоречив. Имаше аргументи да се въведе една такава бюджетна подкрепа. С това искахме да укрепим суверени, суверенитета на съответните органи в развиващите се страни. Искахме да укрепим този су, суверенитет, искахме да ги помогнем. Но въпросът беше винаги до каква степен тези средства е, достигат до правилната си до правилното си предназначение. Имаше нужда от контрол, И в някои от страните бе направено това проучване каква, е, какво е въздействието на тази бюджетна подкрепа. Сега давам думата на Ева Жули за нейното въведение. Добре дошли. Радвам се на това съвместно заседание. Надявам се това няма да е последното съвместно заседание. Хубаво е, че специализираните комисии по този начин си сътрудничат. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че мога да съпредседателствам това заседание, на което ще разгледаме един доклад, изготвен от една от държавите членки – Холандия, за бюджетната подкрепа. Както добре знаете, бюджетната подкрепа често се използва като помощ за развитие. Около една трета от нашите инструменти – отиват за бюджетна подкрепа. В някои е, от е, страните, в някои региони е, тази подкрепа възлиза на 75% от изразходваните средства, така че не случайно темата се обсъжда в подробности в много страни. И така, без да се бъде, нека да дам думата на нашия докладчик, господин Антуан Декемп. Заповядайте. Thank you very much, uh, chair. Благодаря. Госпожо председател, казвам се а, Антони Декемп, работя в а, Министерство на външните работи на Холандия. Миналата година а, проведахме а, оценка на политиката в областта на бюджетната подкрепа. Анализирахме холандската подкрепа няма да ви е, давам е, големи подробности е, за тази част от проучването днес след обед, но също така се опитахме да съберем информация за това какво значим, какво знаем, извинете, за ефективността на бюджетната подкрепа, как функционира тя. Както вече беше казано, този тип инструменти са широко оспорвани, особено в Холандия. Днес след обед ще поговорим и за причината те да станат толкова широко оспорвани. При всички положения, ако искаме да разберем начина по който може и би трябвало да функционира бюджетната подкрепа, е важно да разгледаме историята. Ако разгледате последните десетилетия в повечето страни с а, ниски а, приходи, а, големи подобрения в приходите нямаше. Виждате а, долната част на графиката. По-рано Африка се справяше по-добре, а после след 70-те когато имаше економически кризи, нивата на приходите в повечето африкански страни паднаха. Сивата линия е Замбия, казва ораторът. И всъщност е, тя показва спадовете там поради изключително лошото управление на економическата политика и е, по-конкретно на медните мини. Също но страната натрупа голям дълг. И тези ниски нива на постъпления в бюджета в комбинация с а, големия дълг а, накара страната да уреже бюджетите за а, общностите. Ето виждате какво се случва в Замбия, една, една малко училище това е едно момиче, което е доброволец в училището, учител в два класа. 169 са а, общо учениците в тези два класа и тя дори не е учител. Просто го прави на доброволни начала. Въпросът беше какво можем да направим, за да подобрим нещата. А, как можем да помогнем? Отидохме и в съседното училище, там се сблъскват с същите проблеми. И така, оказва се, че можем да започнем множество проекти, малки проекти, по един за училище. Обаче дали това ще е ефективно? И в такава ситуация по-скоро се обмисли бюджетна подкрепа. И така, днес ще говорим за общата теория за бюджетната подкрепа за методологията, за преките резултати и въздействието върху управлението, за въздействието върху развитието и накрая, разбира се, ще представя заключенията. Много добре знаем каква е бюджетната подкрепа. Това е един пряк приток на средства към хазната на правителството на съответната страна. Обикновено има активен диалог за политиката е, между е, получателите и дарителите на средствата. Обикновено е, дарителите са много. В Мозамбик, например, имаше 19 държави дарителки на средства, а, вече Холандия са тегли, така че са 18. в Замбия донорите са, дарителите на средства са 14. Защо създадохме тези инструменти? Имаше първоначална неефективност а, и липса на устойчивост на проектите. Поне така се смяташе. Освен това имаше възражения срещу условията, свързани с програмите за структурно приспособяване от 80-те и 90-те години. Условията, които са свързани с тези програми, работеха по този начин. Дадено правителство получава средства само ако обещае да подобри политиката си, по-конкретно економическата си политика. Опитът обаче показа, че този тип условия не са ефективни. И така, вместо да се дават пари срещу обещания, обърнахме нещата – и стана така, че правителствата получаваха пари, само след като вече са въвели добра социално-економическа политика и след като са приели стратегии за намаляване на бедността. По това време, към края на 90-те, Имаше и доклади на Световната банка, сигурно знаете за тях, които очертаваха страните, в които макроекономическата политика е добра и се показваше, че това води до по-добър економически растеж, отколкото страните, в които политиката е лоша. И накрая трябваше да а, приемем факта, че ако искаме да постигнем целите за развитие на хилядолетието, е от решаващо значение да работим заедно с правителствата на съответните държави и чрез правителствените структури. Ето, например, можем да работим чрез системата за, здраво, за здравеопазване или образование. Целта е да се намалят разходите за постигане на резултатите, местните общности и власти да имат по-силно чувство за обвързаност с проекта и така бюджетната подкрепа се увеличи от милиард и 900 милиона през 2002 година до над 5 милиарда през 2009 година. Нашите данни за Холандия са следните. Холандия за около 12 години е предоставила 1 милиард и 750 милиона евро бюджетна подкрепа, около 3,4% от бюджета за развитие, за сътрудничество за развитие на Холандия. Така че виждате, това не е много голяма, а, голям дял. А, Холандия е един от най-големите източници на такава подкрепа. А, други източници са Норвегия, Великобритания, Дания и разбира се не трябва да забравяме и Европейския съюз. За повечето страните получателки на такава подкрепа, подкрепата възлиза на по-малко от 3% от брутния вътрешен продукт и по-малко от 6 евро на глава от населението годишно. Каква е първоначална основната теория тук? Идеята е такава. Правителствата трябва да въведат добри социално-економически политически мерки и след това могат да искат бюджетна подкрепа. Целта е по този начин е, властите да се чувстват по-обвързани с проектите и бедността да се намали по по-ефективен начин и по по-устойчив, по по-устойчив начин. Това беше първоначалната политика, но и теория, но много бързо страните дарителки започнаха да променят теорията. Ето, например, социално-економическата политика, как точно се оценява тя. В крайна сметка се реши бюджетната подкрепа да се използва като стимул да се подобри политиката в страната. И отново възникнаха старите условия. И отново бюджетната подкрепа, вместо да е механизъм за финансиране, стана стимул за подобрение на макроекономическата политика. Не е само това. Освен първоначалната идея, че правителствата трябва да провеждат добра економическа политика, дарителите започнаха да искат и добро управление като условие за получаване на бюджетна подкрепа. Причината беше, че се смяташе, че доброто управление е много важно за ефективно намаляване на бедността и за економически растеж. Както обаче знаете, най-вероятно в много развиващи се страни правителствата не управляват по нашите стандарти. И така. И тук сметнахме, че могат да се въведат някои стимулиращи мерки. Бюджетната подкрепа се предоставяше като стимул срещу, а, като стимул за подобряване на доброто управление в дадена страна, като се предполагаше да има и диалог по различните политики. И така, вместо да има условие да има добро управление, преди да се предостави бюджетната подкрепа, отново се обърнаха нещата и се каза, бюджетната подкрепа трябва да е стимул и не трябва да се вземат предвид предишните резултати на страната. Има методология за оценка на въздействието. Събрали сме много информация от предишни оценки, от академични публикации, сравнение между страни, например, анализ на холандската политика, иконометричен анализ и а, има и сравнение на страни. Включихме в проучването си и а, 6 страни Гана, Мали, Никарагуа, Танзания, Виетнам и Замбия. Това са методите ни на оценка. Виждате по хоризонталата бюджетната подкрепа и от дясната страна виждате Танзани, Мозамбик, Ирланда, страни, които са получили много бюджетна подкрепа. Отляво виждате страни като Боливия, Никарагуа и Виетнам и Сенегал, които не са получили много бюджетна подкрепа в вертикален план виждате оценките на методите на управление в съответната страна. Виждате, че Гана се справя много по-добре от страни като Боливия и Никарагуа. Това са основните страни, които получават бюджетна подкрепа от Холандия. Избрахме 6 от тях за проучването. Какви са преките резултати? Първо, бюджетната подкрепа допринася за известно хармонизиране, но от друга страна донорите продължават да преследват собствената си политика. Ето, например, що се отнася до рамките на, за оценки на ефективността. Има много изисквания, има много конкретни интереси на страните дарителки, които са включени предвидимостта на помощта също е включена, но много от донорите предоставят подкрепата чак към края на годината. Засилени са местните системи а, и използването на държавните структури. И има ясни доказателства, че значително са се увеличили средствата за социални цели. Що се отнася до управлението обаче, въздействието е твърде малко. Ето, например, по управлението на публичните финанси, по прозрачността, по аудитирането, резултатите са доста скромни. Доброто управление е, може да бъде разглеждано и като предварително условие. в Холандия предоставяме бюджетна подкрепа само ако дадена страна може да докаже, че има вече добре функционираща политика. Виждате примерите на различните страни. Отляво са страните, които са получили малко бюджетна подкрепа от В червено са онези, които са получили много подкрепа. А, виждате, че разликата не е особено голяма. Не може да се е, е, каже, че има разлика, зависимо от това дали или не съответните е, страни са използвали предварително условие да има добро правление. Какво е въздействието на тази политика? Ето тук виждате бюджетната подкрепа като процент от брутни вътрешен продукт. Виждате, че връзката не е особено голяма. Няма достатъчно ясни доказателства, че страните, които са получили повече бюджетна подкрепа, са постигнали по-добри резултати, що се отнася до методите на управление – резултатите не са по-добри, отколкото в другите страни. Виждате Сиера Леоне, Руанда и Бурунди, които доста се отдалечават от групата. Там обаче е, първоначалните нива на ефективност на държавните структури е, бяха изключително ниски. Един от е, причините да се успорзва инструмента за бюджетна подкрепа е корупцията. Твърди се, че бюджетната подкрепа просто води и до повече корупция. Няма обаче доказателства за това. Ако разгледате развитието в страните, които получават бюджетна подкрепа, т.е. червената линия и страните, в които това не е така, виждате резултатите. Тук става дума за възприятията, за корупцията, така както се измерват от Transparency International и от Световната банка. Виждате, че страните, в които има бюджетна подкрепа, резултатите по контрола върху корупцията са по-високи, от, много по-високи, отколкото в страните, в които няма бюджетна подкрепа. Разбира се, че има случаи на корупция, много случаи на корупция, които са установени, но често това е в резултат на по-добре функционираща система за идентифициране на такива случаи. И така правителствата са се захванали по-сериозно с преследването на корупцията и много повече корумпирани служители биват осъждани. Що се отнася до съотношението между доброто управление и економически растеж, обикновено си мислим, че страните, където управлението е по-добро, като нашите страни, е, ще постигнат по-добър економически растеж, но ето не, оказва се, че няма пряка връзка между двата елемента. Остават ми обаче само 3 минути. Е, в такъв случай ще бъде възможно най-кратък. Що се отнася до, разви... до индекса за развитие? Няма пряка връзка между бюджетната подкрепа и а, въздействието на развитието. Повече средства отиват за социални цели, но а, да, има някои страни, които по, са получили бюджетна подкрепа и които се развиват економически малко по-добре страните с бюджетна подкрепа имат по-добра връзка всъщност между економическия растеж и намаляването на бедността. Страните с бюджетна подкрепа се справят по-добре по целите на хилядолетието в сравнение с онези, които не са получили много бюджетна подкрепа. Виждате тук какво се казва на графиката в основа на проучване на Европейската комисия. А тук можете да видите, че най-бедните групи а, са получили много повече от тези ресурси. Ето, например, а, що се отнася до образованието, а, наистина най-бедните получават най-много от увеличените разходи в социалната област. Това въжи и за здравеопазването. Тук ще пропусна един слайд. Въжи и за подобрението по индекса за човешко развитие. Страните, в които се получава бюджетна подкрепа, показват подобрение, по-високо подобрение на този индекс. Ето тук можете да видите в тъмно синя бюджетната подкрепа. И става ясно, че разликите в увеличението на индекса за човешко развитие между страните с бюджетна подкрепа и тези без или с много малко е ам, очевидно резултат от бюджетната подкрепа. И така, тук имаме област, в която бюджетната подкрепа е ефективни. И така, заключение. Първоначално целта на бюджетната подкрепа бе да се финансира намаляването на бедността и за тази цел трябваше държавните органи в съответната страна да се чувстват обвързани с мерките. Много скоро обаче страните дарителки промениха теорията, започнаха да използват бюджетната подкрепа като инструмент за подобрение на методите на управление в съответната държава и е, започна да се използва диалог е, по различните политики. Така вместо бюджетната подкрепа до е механизъм за финансиране, тя стана по-скоро начин да се стимулира по-доброто управление. Резултатите обаче показват, че бюджетната подкрепа не е особено ефективна за насърчаване на реформи. Това няма как е, бюджетната подкрепа да насърчи реформи, ако правителството на съответната държава не подкрепя това. Но, ако се използва за механизъм за финансиране за намаляване на бедността, бюджетната подкрепа води до добри резултати. И така оказва се, че в последните години всъщност ние сме търсили резултатите на грешното място. Именно заради това има такива оспорвания. Благодаря. Благодаря. Сега думата имат колегите, членове, за да развием дискусията. Господин Берман, имате думата. Thank you, chair. Um... Благодаря, госпожо председател. Благодаря за експозето на нашия докладчик. А, докладът е отличен. Аз съм, съм работил по политиката на Европейския съюз за развиващите се страни. И за напред, знам, бюджетната подкрепа запазва значението си и то е, в значителна степен. И целта е именно да засилим акцента върху правата на човека. А във вашия доклад е, вие категорично заявявате, че бюджетна подкрепа не е най-резултатният, не е най-ефикасният начин да се гарантира зачитане на правата на човека. И аз е, бих искал да, да, да, да поразвиете малко е, тази своя теза, тъй като може да си представите, като докладчик аз съм доста притеснен от нея. Благодаря. Нека да чуем още няколко колеги. Йенс. Yes. Благодаря. Въпросът ми е подобен като на колегата Берман. Ако разбрах правилно, не съм гледал проучването, но доколкото ви разбрах, вие казвате, че няма взаимовръзка, съществена взаимовръзка между бюджетна подкрепа и подобрение на публичната администрация и на доброто управление на финансите в страните бенефициери. Добре, това го разбираме, това е логично, но ако обвържем тази подкрепа с условия, ако, например, кажем, искаме създаването на независими аудитори или аудиторски органи, които да ни дават отчет – министерствата на тези страни да следят за финансовото управление. Това би ли оказало някаква роля или пък това са точно изискванията, които подкрепяте вие? Ja, der nächste auf der Liste ist der Kollege Neuser, wieder. Следващият колега. Колегата Нойзер. Благодаря. Аз не зная какво да правим с това проучване. Има критика, която гласи, е, че средствата отиват в лошо управлявани страни, където има нарушаване на човешките права. Е, дава им се просто пари, които те не заслужават и това са пари на дънакоплаците. Вие описахте правилно, че все пак подкрепата е ефективна, но ни трябва, може би, по-добри инструменти за измерване на, на ползите. По отношение, например, на постигането на целите на хилядолетието за развитие, подобряване на финансовата дисциплина. Мисля, че един разумен механизъм е механизма за контрол, упражняван от делегациите на Европейския съюз. Е, може да има контрол директно на място, а именно дали се изпълняват нашите условия. Делегациите на Европейския съюз тук доста се различават в своите усилия и успех. Благодаря, господин Молтер. Thank you. Uh, Следващият колега Малдар. Във връзка с бюджета подкрепа нещо до сега мисля не се каза. Далеч по-лесно се получава бюджетна подкрепа, за разлика от проектна подкрепа. За донора това е далеч по-лесно. Прехвърля там милиони по сметката на, на, на правителството бенефициери, толкова си и след това си отчиташ е, какви части от процента от брутния вътрешен продукт на страната донор са изразходвани и толкова. Докато проект, проектното финансиране, проектната подкрепа за развитие е нещо далеч по-сложно. И там трябва да, да, се, да се огледа характера на, на дейността, начина по който ще се изразходват средствата. Вие правите ли такова сравнение? След това, ако вземем Африка, в някои страни е, с основание или не, доста от бенефициерите изразходват средства за е, изграждане на въоръжените си сили и на тайните си служби. И ами, ми се струва, че бюджетта подкрепа всъщност е, налива вода именно в тези апетити. Е, и, и прочем, е, бюджета подкрепа може да отиде за подтисническа политика по отношение на собственото население. Вие гледали ли сте този аспект? Госпожа Саргентини. Два въпроса. Първо, относно вашето заключение. Правилно ли ви разбирам, именно, че според вас, когато донорите прилагат бюджетната подкрепа не за изкореняване на бедността, а като стимул за подобряване на държавното управление, именно тогава, т.е. като, ако щете, като бонус награда за добре управляващите, в такъв случай, смятате вие, не, бюджета подкрепа не постига резултатите си, е, питам, и после говорим за бюджетната подкрепа от гледна точка на Холандия или от гледна точка на Европейската комисия – разликите се основават на определените условия, но така или иначе и Холандия като донор, и Европейската комисия като донор е, налагат някакви условия. Е, доколкото разбирам, условията са различни, но, но това е твърде общо казано. Е, и до каква степен можем да говорим за обща бюджетна подкрепа, за разлика от проектната подкрепа, както каза господин Милдер. А сега госпожа Гресле. Благодаря. Когато говорим за бюджетна подкрепа, трябва да говорим и за альтернатива, т.е. говорим за альтернатива на проектната подкрепа. Ако трябва да избираме обаче между чумата и холерата, бих предпочела проектната подкрепа. И условията на следващо място. Какви са тези условия? Ако условията са формулиран, формулирани ясно, то проектите се тук могат да се ползват с предимство. Какъв е най-добрият път за управление на тези средства? Okay. Um, now I think we can... мисля, че вече доста въпроси се насъбраха. не, нека да чуем отговорите на нашия докладчик. Благодаря. Това са много интересни въпроси, мисля. Разбира се, въпросът за правата на човека е изключително трънлива тема. Ако вземем оценки, правени в миналото, и сравним страните получили бюджетна покрепа и онези, които не са я получавали, според мен не можем да очакваме да констатираме кой знае какво влияние върху политиката на съответното правителство, ако то просто не проявява интерес към една или друга политическа линия. Тоест, нашият извод е такъв. Бюджетната подкрепа може да постигне търсените резултати, само ако донорите и бенефициерите се договорят помежду си за приоритетните политически действия. Разбира се, съвсем друго яче би стоял въпросът, ако бюджетната подкрепа по, по правило се отпуска само на тези страни, които са изпълнили някакви минимални стандарти за правата на човека. Но това е въпрос политически и, и не се отнася, според мен, кой знае колко до ефикасността на бюджетната подкрепа. Вторият ви въпрос за взаимовръзката, за взаимната зависимост между бюджетната подкрепа и държавното управление, наистина можем да твърдим, че известна положителна зависимост се констатира. Не кой знае колко голяма, но във всеки случай има я. В повечето случаи оказва се, донорите са, донорите са разочаровани от постигнатите резултати, но определено положително въздействие има и то в отделни области на държавното управление. Например, финансовото управление, прозрачността, отчетността на, на държавните приходи и разходи. И в това отношение, разбира се, донорите имат много а, сериозен аргумент, когато упражняват натиск за подобряване на тези области на държавното управление. В край на краищата те държат да знаят къде отиват парите им. В същото време обаче правителствата бенефициери са заинтересовани да подобрят е, тази дейност. Така че тук имаме съзвучие, общност на интересите. Така че, да, известна положителна зависимост между държавното управление и бюджета подкрепа има, но в някои области на, на държавното управление, именно е, бюджетната, финансовата отчетност. Третият въпрос. Що се отнася до борбата с бедността и на бюджетната подкрепа в това отношение, според мен най-напред следва да се опитаме по различни начини да измерваме този ефект. Запознали сме се с резултатите от предходни оценки и във всеки случай обръщахме внимание на параметъра бедност. Но също време проведохме и иконометричен анализ, запознахме се с публикуваната литература за връзката между бюджетната подкрепа и намаляването на бедността и наистина може да се твърди отново малка, не кой знае колко се заема, но все пак положителна зависимост. И това може да се обясни но ако насочим вниманието си към подоходната бедност. Страните партньорки оползотворяват бюджетната подкрепа най-вече за увеличаване на социалните разходи. Ако вземете економическия растеж, в много е, страни в Африка, не това са секторите, в които бедните е, селски слоеве от населението се опитват да намерят припитание. Тоест, вниманието на реципиентите не се насочва към селското стопанство. Та, в край на краищата, можем да кажем, че въздействието върху бедността се свързва най-вече с усъвършенстването на обществените услуги за бедните. Занимали ли сме с въпроса за въоръжените сили, за, за, за отбраната на, на съответните страни. Да, наистина, е, но главно бюджетната подкрепа се изразходва за е, образование, здравеопазване и други социални сектори и там се получава мултипликационен ефект. Що се отнася до отбраната, нямаме данни за връзката между получаваната бюджетна подкрепа и растящите разходи за отбрана. Разбира се, изключения винаги може да има, като например Уганда – но общо взето зависимост не констатираме. Това е. Е, е, е. Изтече времето ми. Мисля, че дадох все пак отговори на вашите въпроси. Благодаря. Тъй като знаете, предстои ни по дневен ред изслушване, бих искал сега да, да помоля комисията, ако желае, да каже няколко думи. Заповядайте. А, благодаря ви, е, че ни давате думата. Господин председател, аз представям звеното за бюджетна подкрепа и управление на държавните финанси и макроекономически анализ на Европейската комисия. Заместник ръководител съм на това звено. Благодаря ви за много интересния доклад. Ние сме съгласни, че наистина значението на бюджетна подкрепа расте през последните години и естествено е в резултат от това да се очаква и по-засилено контролно внимание. През 2011 е, е, бяха извършени анализи на бюджетна подкрепа съвместно с Организацията за економическо сътрудничество и развитие и Констатациите са твърде аналогични на тези, които бяха докладвани тук. Наистина бюджетна подкрепа подобрява социалната политика, води до укрепване на и усъвършенстване управлението на държавните финанси и стимулиране на реформата. И двете неща, от които всички се опасяваме, а именно лишаване на, на, на е, от възможности за генериране на местни източници на приход – и от друга страна нарастване на корупцията, оценките, е, нито една от тях, не констатират нито едното, нито другото. Разбира се, основателни критични бележки има. Ето защо още през 2011 година комисията предложи нова политика, която с последствие бе възприета от държавите членки. Смятаме, че не бива да отклоняваме вниманието си от главната цел случая, именно намаляване на бедността. И, и според нас, обаче, от друга страна, доброто държавно управление и намаляването на бедността не се изключват взаимно. Напротив, те се допълват като цели, особено в дългосрочен план. И поначало аз мисля, че доброто държавно управление е, е дългосрочна цел. Не може да бъде друга. И струва ми се, е, е, изминалото до сега време не е достатъчно, за да направим основателна оценка. Един резултат, който споделят е, всички оценки до сега, а те са четири, е констатацията, че не може човек да си купи реформа. Реформата, ако тя вече е вход, може да бъде подкрепена. И тогава бюджетната подкрепа гарантира успеха и но, но бюджетна подкрепа не може да а, е, я а, е, стимулира в смисъл да, да я отпочне там, където тя все още не е започнала. Благодаря. Благодаря ви. А, е, някой от сметната палата желая ли да се изкаже? Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. I just want to uh, Нека да припомня на депутатите от двете парламентарни комисии какво казах, когато правих представенето на глава 7 или 8, не помня точно номера, миналата година от доклада на Сметната палата за външната, за Европейски фонд за развитие. Има конкретни въпроси, свързани с бюджетната подкрепа и има много критични точки, които са... Повдинали сме много критики. Най-големият проблем е, че за нас в Сметната палата е абсолютно невъзможно да проследим какво се случва с средствата, които отиват за бюджетна подкрепа. Тази липса на проследяемост за мен е огромен проблем меко казано. Има още един въпрос, свързан с първия. Когато се говори за бюджетна подкрепа, обикновено се формулират нещата изключително внимателно. Говори се за някои страни, в които отиват бюджетна подкрепа и средствата се прехвърлят към съответната хазна. Това обаче са страни, в които се ширят измами и корупция можете да погледнете публикациите на Transparency International и на Световната банка. Мисля, че това е много важен въпрос. В крайна сметка става дума за това, че се хачат пари на данакоплаците е по един безотговорен начин. И накрая. Ако се опитате да а, обвържете бюджетната подкрепа и правата на човека, ще стигнете до заключението, че за в бъдеще просто не следва да се предоставя бюджетна подкрепа на много от тези страни. Това са големите критики. Благодаря, господин председател. Благодаря много. Да, мисля, че това е едно добро начало на дискусията. От тук нататък ще разгледаме нещата в много големи подробности тук в Комисията по бюджетен контрол. Госпожа Жали, благодаря. А, нека да благодаря на господин Антони Дъкемп за а, изключително подробното проучване, което той е представи. Искам да благодаря на Сметната палата за изказаното мнение. Мисля, че не трябва да забравяме, че развитието от последните 50 години показва, че са били наливани много пари за развитие, без е, да се намали броя на хората, живещи под прага на бедността. Така че е от огромно значение как е, се изразходват тези средства. Трябва да се вземат е, предвид възраженията на Сметната палата, на гражданите, на държавите членки в проучването се доказва, че в крайна сметка има тенденция да се... Нам... За, е, е има доказателства, че бюджетната подкрепа намалява нивото на корупция и увеличава индекса на човешко развитие в съответните страни. Е, тези резултати също трябва да се вземат предвид. Те са окоръжителни. Благодаря. Благодаря на господин, господин Декемп за това, че даде надеждата, че може за бъдеще е, помощта за развитие да бъде по-ефективна. От тук нататък е, призовавам членовете на Комисията по развитие да отидат в зала 2Q2. Е, С това приключваме съвместното заседание. Аз само мога да потвърдя думите на колегата Жули. Много е важно да знаем как се разходват парите на дънакоплатците ни в развиващите се страни. Благодаря.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 Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf äh, den nächsten Tagesordnungspunkt äh, auf. Така, уважаеми дами и господа, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е изслушването на тема План за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол. Андрея Ческова е докладчик. Тя ще ни въведе в темата. Имаме колеги, които сме поканили. Имаме и представители на комисията. Важна е темата, важна е за нас, важна е за сметната палата. Знаете, от много години има висящо решение за освобождаване на, от, от отговорност по бюджета на комисията смятаме, че няма условия за даване на декларацията за достоверност. Така че приветстваме изработването на интегрираната рамка за вътрешен контрол. Приветствам референтите и давам думите за кратко въведение на докладчицата. Госпожа Ческова. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми гости, за мен е голямо удоволствие да открия това важно, според мен, изслушване. Темата е интегрираната рамка за вътрешен контрол и плана за действие на комисията. На пръв поглед темата изглежда доста техническа и е сложна и това е така. Темата е много сериозна, както почета председателят. Когато говорим обаче за плана за действие на комисията, трябва да споменам и следния въпрос. А именно – защо комисията не е получила декларация, и то положителна декларация за достоверност? Дали планът за действие не е успешен, дали се е провалил, така както е бил в началото концепиран, или пък изпълнението на плана не е сполучливо? По какъв начин комисията ще реагира в бъдеще? От тази гледна точка аз очаквам много да чуя много от господин Крей, който е биш заместник, биш заместник генерален директор на генерална дирекция бюджет. Може би той ще може да ни обясни първоначалната концепция на комисията. Каква е била целта на комисията за получаване до определена година положителна декларация за достоверност? На следващо място искам да ви напомня, че някои от мерките в плана за действие на комисията са проведени в рамките, например, на финансовия регламент. Тук става дума за общата, общите принципи на вътрешния контрол, но също така искам да направя и препратка към задължителните декларации на вътрешните, о, за вътрешните одити на, на, на държавите членки за това как са разходвали европейските пари. Представителите на Лондонското училище по економика и политически науки надявам се да представи решението на комисията и да го анализира. зная, че имаме и представител от Генерална дирекция за етост, който ще говори за успеха в рамките на интегрираната рамка за вътрешен контрол. С интерес очаквам неговото изявление. За от 2011 година може да кажем, че парламентът предложи на комисията нови указания, нови насоки за действия по отношение на бюджетния контрол. Като целта е получаването на положителна декларация за достоверност. Господин Крав, съместник генерален директор на Генерална дирекция бюджет, ще представи намеренията на комисията за получаване на декларация за достоверност. Това е от ключово значение. Наистина ли една декларация за достоверност е основната цел за комисията, така както беше? И дали положителната декларация за достоверност е една реална цел за комисията. Тук има различни подходи за постигане на тази цел в различните генерални дирекции на комисията. Генералната дирекция Агри, Регио, Employment и Research имат подобни подходи и могат да постигнат сходни резултати. Дали може обаче един такъв общ подход може да се комбинира с постигане на еднозначно положителни резултати. Очаквам и представителката на Сметната палата, госпожа Калояй, да ни каже нещо за реформата, провокирана от плана на комисията. До каква степен тази реформа е постигнала или не е постигнала резултати и защо? Има подход, който почива върху разходите и контрола и подход, който е ориентиран към резултатите. Може би е необходим един компромис между традиционния подход и подхода, който е ориентиран към резултатите и средствата. От друга страна, имаме и подход, който оценява изпълнението. Приключвам след маничко. И се надявам също така, че господин Мюис, бивш ръководител на службата за вътрешен одит на комисията, също ще даде своето становище за това как може да се възвърне доверието на европейските граждани в доброто финансово управление на комисията. Мисля, че това точно е пункт, който всички ни интересува, особено нас в е, качеството ни на комисия по бюджет. ще може да говорим и за проблема за националните отчети. Това е проблем, с който винаги се занимаваме, когато става дума, дума за освобождаване от отговорност за бюджета. Освен това, може да помислим и за нови подходи които осветляват по-добре ефективността на одитите на изпълнението и одитите на контрол. Тук съм на мнение с госп... на едно и също мнение с господин председателя, че въпроса за положителната декларация за достоверност е много важна, важен. С интерес очаквам последващата дискусия и смятам, че на базата на тази дискусия може да се изработи един важен за нашата комисия доклад – доклад, който може да даде указанията за по-нататъчната процедура за освобождаване от отговорност. Благодаря. Сега преминаваме към докладите на експертите. Сега давам думата на господин Брей. Грей, бивш заместник генерален директор на Генерална дирекция бюджет. Имате думата, господин Грей. Надявам се да се включите за 10, да се справите за 10 минути. Благодаря. Аз ще се опитам да бъда кратък е така. Аз наистина бях бив заместник генерал, генерален директор на генерална дирекция бюджет, но съм се занимавал и с въпросите за селското стопанство и съм участвал в изготвянето на пътната карта, така че аз от доста време се занимавам с тези въпроси. Но за какво говорим тук? Това е пътна карта, но пътна карта на къде, за какво? Комисията каза, че очаква положителни резултати, но комисията естествено няма друго какво да каже. А сметната палата бе негативно настроена, така че комисията трябваше да направи всичко, каквото е по сили за постигане на, нейните, на, на добри резултати. Но е, в крайна сметка тук става дума за мнението на Сметната палата и за тази цел комисията трябваше да изготви пътна карта. Но какво означава това на практика? Трябваше да се демонстрира, че има добра система за контрол и тази система за контрол може да държи риска от грешки в разумен лимит, в разумни граници. Проблемът беше, че Сметната палата казваше, че грешките са прекалено много. Участващите страни, засегнатите страни, включително и комисията, не можеше да, прави, да разходва добре средствата си. Тогавашната комисия нямаше възможност, не даде добро оправдание. Грешките се увеличаваха непрекъснато сметната палата идентифицира грешките, но не помогна на комисията да анализира причините за, грешката, за грешките и нямаше не предложи корективни мерки. Сметната палата каза, че пациента има температура, но не му даде никакво лекарство. Комисията бе изправена пред предизвикателство сама да се справи но е, всъщност държавите членки и трети страни, като например и международни институции, институции на ООН, отговаряха до, голяма, до, до 85% за разходването на бюджета на Европейската комисия. Така че комисията каза, тя искаше да докаже, че всъщност това, за което тя отговаря, тези средства са разходени правилно. Какво се случи през 2005 година? Сметната палата излезе с един документ, в който бяха заложени основните идеи, а именно да се създаде една добра система за контрол, за намаляване на грешките и разходите – за контролите. Комисията прие пътна карта през 2005 година юни месец след, с целта да се уеднаквят становищите в рамките на комисията и с съвета и да разреши проблемите. През следващата половин година на 2005 през следващата половина на 2005 година се проведоха разговори с съвета, ти, които се вляха в план за действие за две години напред. Този план бе прият през 2006 година. Този план си остава релевантен и днес. Там имаше, бяха заложени много цели. Една от целите беше да се дава по-добра информация на парламента. Трябва обаче да кажем следното. Счетоводството не беше погрешно. След 2008 година всъщност нямаше резерва по отношение на освобождаването от отговорност. Но това, което беше проблемът, бяха милионите средства, изискани от бенефициерите. Това беше проблемът. Е, когато се провериха тези изисквания, тези заявления, се оказа, че проверките се правят не директно от комисията от държавите членки. Имаше система за контрол, но в тази система се оказа, че фокусът е поставен върху крайните резултати. Благодарение на тази система бяха възвърнати доста голяма сума пари, около 2 милиарда евро бяха възвърнати. това включваше и годините предхождащи 2011. Имаше един добър пример, т.е. една добра система за контрол в селското стопанство. Взехме за модел за другите служби. Няма да се спирам на тази система в подробности тук, но това, което направихме, беше, че се опитахме да, създад, да подобрим рамката за контрол и в другите области. Искахме да създадем стратегия за контрол, която да доближи комисията до системите за контрол на Обединените нации и държавите членки. Искахме да намерим индивидуализирани прагове на грешки за различните области и да работим в с, най-вече с областите, където има най-много грешки. Всяка генерална дирекция трябваше да изработи стратегия за контрол и да попълни определен формуляр, който, доказва, че, който доказваше, че тази система за контрол функционира добре. Опитахме се да опростим процедурата и да дадем на бенефициерите специална информация за избягване на грешките, а там, където имаше нарушения, въведохме санкции – и административни санкции. Друга голяма цел беше да подобрим сътрудничеството си с държавите членки и те явно се справяха много добре в областта на селското стопанство, значи можеха да се справят много добре и в другите области. Подобрихме функционирането на структурните фондове и окоръжихме, поощрихме държавите членки да провеждат по-добри, по-строги одити на разходването на структурните фондове. Укрепихме и сметните палати в държавните членки. Заострихме им вниманието специално на абсорбирането на европейските средства. Опосредствахме диалог с тях. Така че, когато говорим за интегрираната рамка за вътрешен контрол, а говорим всъщност за една е, многопластова структура, започвайки от хората на място, след това говорим за държавите членки и техните контролни органи и изпълнителни органи, след това има генерален директор, който осигурява одита на бюджета в различните области на европейско равнище и комисията като такава, която поема отговорността за свършената работа на генералните дирекции. По този начин се опитахме да дадем на Сметната палата една солидна база за оценка на работата на цялата пирамида. Европейския парламент, бидейки на върха на пирамидата, може да освободи в такъв смисъл комисията от отговорност. Но ако искате да прилагате нещо, трябва да наблюдавате напредъка на това нещо. И за тази цел помолихме генералния директор да прави отчети, да опише възможните грешки, грешките, които наблюдава, да издава своя собствена декларация за достоверност и когато се идентифицират дефицитите, е, да бъдат приемани коригиращи мерки. От страна на Сметната палата имаме изявлението, че най-големите проблеми се наблюдават при структурните фондове – Държавите членки не искат да поемат отговорност, подписвайки национални декларации за достоверност и все още няма санкции за бенефициерите, ако те заявяват прекалено големи суми. Това е защото държавите членки имат, предлагат и, е, и службите на държавите членки е, не са заинтересовани от съответните санкции да бъдат прилагани върху тях. Имаше дефицити по отношение на публичните поръчки, финансирани от европейски средства. Така че въпросът, общият въпрос е дали цялостната система беше успешна. Отговорът е да, когато имаме предвид какво се случи до 2005 година. Оказа се през 2011 година, че 95% от средствата са разходвани правилно. Сметната палата а, излезе с заключението, че прозрачността е увеличена, че има по-добро сътрудничество между засегнатите страни и че а, системата за контрол функционира много по-ефективно. Но защо няма положителна е, декларация за достоверност, защото ще трябва да минат още няколко години, за да се видят резултатите от всички предприяти мерки до момента след 2005 година. Има нужда от много време за промяна на менталитета на дадените органи. Така че, Комисията може да демонстрира факта, че тя е положила много усилия. И сега въпросът е вие да прецените дали нивото на грешки е голямо, високо или ниско, или е допустимо, и дали средствата които контролира комисията, са разходвани правилно. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Грей. Зная, че е много трудна задача да се обобщят е, всички резултати в една кратка презентация. За това ние сме поканили много експерти. И сега искам да дам думата на господин професор Леви и Пазли от Лондонското училище по економика. да направят своята презентация. Може би ще помоля господин Грей да смени мястото си, за да може референтите да дойдат на трибуната. And uh, I would like to give you right away the floor. Bitte darf ich Sie einfach um Ihre презентацион. Веднага ще ви дам. I don't know whether you could divide your 15 minutes. Uh, Възможно ли е 15-те минути, които ви се полагат на... по някакъв начин да си ги разделите? Ще направим каквото можем. Добър ден на всички. Благодаря за поканата. Ние сме от академичните среди, така че нашата цел е просто да ви представим два набора данни и заключения. Първият е свързан с рамката за контрол и вторият е свързан с последиците на тази рамка в Генерална дирекция заетост. Ние не сме създатели на политика, не сме консултанти, ние сме изследователи. Това е важно да се спомене. Е, двете проучвания са свързани с информация набрана през 2007 и 2008 година, проучвания на терена и документи и други ресурси събрани до 2012 година. Е, може да се говори за теоретичните модели, обаче трябва да ни дадете още няколко дена, за да ви разясним всичко. Е, за... Това е поручване, това изслушване, извинете, не ни позволява това. Най-важното е да се разгледа доклада Гайер за освобождаването от отговорност за финансовата година 2011 година. Там препоръките са тясно свързани и с рамката за контрол, какво е постигнала тя до тук, какво изобщо може да постигне. И така, нека да се върнем малко по-назад. Първоначалната цел на първата комисия Барозо през януари 2005 година беше да се постигне положителна декларация за 2011 година. Както знаете обаче, това, няма как, това все още не е станало. В доклада Гайер се показва, че нивото на грешка е, се увеличава в сравнение с предходните години, така че има сериозни поводи за безпокойство. Може би повечето от вас си спомнят, че първоначално проблемът бе свързан с това, че положителното мнение за оценката бе, свърз... бе обвързвано с модела на аудитиране. Първоначално се предполагаше през октомври 2004 година да се дадат насоки, които после да се изпълнят от комисаря Калас. Изглежда по-късно а, не случайно а, му излезе прозвището комисаря на катастрофите. А, оказва се, че ролята на положителната оценка на въздействието и обвързването и с становището по одита е лоша идея. И в крайна сметка се стигна до пътна карта, която бе преименувана от е, е, за целите на получаването на положителна оценка до за, а, е, на, а, за целите на интегрираната рамка за вътрешен контрол. През този период определихме някои важни а, точки от периода, за периода от 2005 година до приемането на а, пътната карта през 2006 година и така, през 2009 година декларациите отпаднаха и е, вместо тях се прилага вече рамка за контрол. Това беше пренаписването на първоначалния манифест на Калас. След това е, темата повдигната от Брайан току-що и на е, трето място фактът, че сметната палата отказа да промени и своята методология и дефиниция за понятието грешка. И накрая факта, че а, не се стигна до съгласие за управляване, за упростяване на правилата и на мерките за контрол. И така, в доклада Гайер виждаме резултатите на всичко това. има конкретни формулировки, които потвърждават тези четири провала, които току-що изредих. Каза се, че няма добавена стойност, че има нужда да се хармонизира практиката при услугите, включително и престановяването на плащанията, Казва се, че има различна методология, която се следва в различните области, да кажем в селското стопанство и в кохезионната политика. Една методология се прилага в комисията, друга в сметната палата. Нищо не би трябвало да ни изненадва от казаното до тук, защото в крайна сметка много добре знаем, че тук има много интереси комисията, парламента, държавите членки, сметната палата. Разбира се, всички са съгласни, че е добре в крайна сметка да се получи положителна оценка. Обаче няма съгласие за това как да се стигне до там. Всички искаха да се постигне нещо с тази инициатива, обаче не всички искаха едно и също нещо. Много важно е да се има предвид, че никой не успя да постигне своето. В случай на комисията може да се каже, че въпреки е, проблемите, които бяха установени, службите на комисията работиха много ефективно чрез финансовия регламент, нови правни инструменти, новата многогодишна финансова рамка и новите регламенти за структурните фондове. И е, новите форми на организация е, създадени от е, реформите е, в управлението на проди. И е, лека по лека е, нещата се предвижиха напред. Имаше, разбира се, много работа за вършене. И е, трябва да се има предвид, че възможността на комисията да въздейства върху държавите членки беше по-ограничена. Също време, но а, тя не бе а, пренебрежима. И има а, действителни промени в а, управлението на финансовите по потоци в Генерална дирекция е, заетост, например. И що се отнесе до отрицателните коментари по а, е, други генерални дирекции, например селско стопанство и а, е, региони, а, може да се окаже, че това е дирекцията, при която имаме, виждаме голямото изключение. Нямаме информация за това дали това е така, но в крайна сметка Генерална дирекция заетост постигна добри резултати. Много интересно е това, защото по-рано имаше сериозни проблеми при тази дирекция. А, в а, програмите имаше много грешки. И се оказа много а, сериозен натиск върху тази дирекция през 2007 година, за да подобри тя своята ефективност. Специални мерки бяха введени в новия регламент за структурните фондове. Генерална дирекция регионални въпроси имаше нови, получи нови правомощия за преустановяване на плащанията при наличие на проблеми. Какво се случи в Генерална дирекция за етост? Там се разработиха нови инструменти и практики, включително автоматизиране на прекъсването на плащанията във връзка с функционирането на база данни, нов режим на прилагането на бюджета и нов механизъм за вземане на решение. Имаше и специални мерки за аудитиране, които бяха вътрешни. Има и други мерки, наложени отвън, които добавиха а, натиск върху генералната дирекция и така тя започна да действа по-ефективно. Защо точно Генерална дирекция заедост? Защото точно там имаме а, добри постижения. Доказателствата показват, че а, че имаш, а, че в тази дирекция а, има служители, които се смятат за застрашени от мерките и изглежда самата настройка и менталитета в дирекцията е, създава първоначално проблеми. Оттам татък бяха взети решения в връзка с възможните начини за излизане от положението, с новите норми правила в комисията – и факта, че в институциите се смята, че повечето грешки идват от държавите членки. През 2007 година дойде ново ръководство в генералната дирекция и може да се окаже, че благодарение на него също се напредна значително, но в крайна сметка по раздел 3 основната работа беше свързана, бе извършена от предишното управление на генералната дирекция. Откъде дойде тази заплаха? Ами, е, е, годишните декларации за съответствие, е, големите грешки в социалния фонд, освобождаването от отговорност от бюджетната комисия на парламента, вътрешните служби за одит, ОЛАВ и разбира се комисията. И така. А, в... Генерална дирекция заетост бе в едно по-особено положение. Тя беше подчинена на комисията и в тази рамка трябваше да намери стратегии за да се справи с заплахите, без да влуши отношенията с останалите си е, партньори. А, и а, е, придържайки се към приятите правила на играта. И така, това обяснява при предпочитането, което се отдава на един по-общ регулаторен подход с специални задължения вместо санкции. Нов режим с автоматизиране на новите санкции чрез действието на база данни, доведе е, до много добри резултати, защото по-рано имаше обвинения, че някои програми просто са прицел на санкциониращите отдели, а сега вече има доказателство, че това не е така. Съда беше заплахата за грешки да се прехвърля от генералната дирекция към държавите членки. Новата парадигма на управлението след реформите Кинък Проди и въвеждането на по-строги мерки за одит повториха настояванията за контролната рамка, които бяха изразени по-рано. Предефинира се и понятието грешка. Разбира се, по този въпрос още има спорове. Всичко това обаче имаше своята цена. Имаше забавения при финансирането на проекти, е, имаше някои проблеми при е, забавенето на проекти, защото не се изпълняват някакви правила. И така. 20%, само 20% от средствата за 2009 година всъщност са били изразходвани. Оказва се, че колкото повече са мерките за контрол, толкова по-трудно е програмите да се задействат и да започнат да функционират с пълна скорост. И лека по лека нещата се придвижиха напред. Доклада Гар се споменава че мерките за аудитиране на ефективността стават все по-важни. Ясно е, че няма как да се постигне 100% липса на грешки. Но в крайна сметка света на публичната политика винаги има някакъв баланс между постигнат на целите и средствата. И така, нека да приключа изказването си с следния въпрос. Кое е по-важно? по-добрата ефективност или по-доброто спазване на правилата. Благодаря. Thank you very much. have the problem... Благодаря. Имаме проблем, че в 18.30 и ни минута по-късно ще трябва да закрия е, днешното заседание. Така че не ни остава много време и ще ви моля да бъдете особено кратки от тук нататък. Казах 15 минути, но 15 минути отдавна изминаха. Какво да ви кажа? <laughs> Бъдете кратки. Аз е, мисля, че все ще ни остане малко време да обменим мисли в хода на разискванията. Нека, нека и аз да се включа. Е, според е, програмата е, тук един от въпросите е, ако не се получи е, аудиторско становище без резерви, може ли да се смята, че планът за действие се е провалил? Въпросът може да се формулира по различни начини, но аз е, бих отговорил във всеки случай категорично не. И една от причините за това е, че интегрираната вътрешно-контролна система всъщност не се въвежда за тази цел – макар и потребността от е, аудиторско становище без резерви е, е началният ласък за този процес. А инак, е, е, чрез системата се цели в дългосрочен план Европейската комисия да развие способността да поема управленска и предявява управленска отговорност за изразходването на бюджетните средства и изпълнението на програмите. И според мен тук сме свидетели на качествен скок в сериозното отношение към тези въпроси. Би било неуместно, според мен, да се оценява вътрешно-контролната система само по този критерий. Дали в резултат от въвеждането и или след въвеждането и по-скоро, е, е, Сметната палата дава уверение без резерви. Един от въпросите, които е, бяха зададени тук е, е дали системата е била зле замислена. Според мен отговорът тук е, е двояк. Онова, което констатираме тук на практика е, че целите, е, подходът към финансовия надзор, е, възприети от Сметната палата, се мултиплицират, засилват се благодарение на преработването на системата за съобразност и контрол. И всъщност можем да се върнем на въпроса дали самото становище за уверение е правилно разработено. И на трето място, пак въпрос от докладчикът бе дали вътрешно контролната система е успешно реализирана. Аз мятам че професор Леви тук се изказа практически с да, т.е. положителен отговор, макар и с някои оговорки. Нали, в страни от това дали системата е била добре замислена. Във всеки случай тя е добре реализирана. много впечатляващи нововведения е, бяха направени, така че концепцията за вътрешния контрол да заработи резултатно в контекста на комисията. Що се отнася до конкретния въпрос за Европейския социален фонд, мисля, трябва да кажем следното. Въпросът се състои до това, дали е трябвало да се промени концепцията от реализирането на една 7 годишна програма и толкова, или съответно към реализирането на 7 годишна програма, която подлежи на преглед и оценка всяка година. И това именно е постигнато и според мен то впечатлява. Благодаря ви, Роджер и Майкъл. Сега за кратки въпроси или изказвания, моля колегите членове. Първо докладчикът. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Аз искам да задам няколко въпроса, но най-напред искам да говоря за структурните фондове. Ще се опитам да обобщя въпросите си. Ясно е, че това е ключова тема. Липсата на санкции, проблемите при обществените поръчки. През този отчетен период 2007 и 2013 година има подобрение, това е ясно. Но по отношение на декларацията за достоверност 2012 година, такава декларация не беше дадена. Смятате ли, че променените правила ще доведат до постигане на целта? И какво може по-добре да се направи през следващия отчетен период 2014 и 2016 година? Казахте, че има дисбаланс между Сметната палата и, неговите, и нейните подходи. Сметната палата е на мнение, че могат да бъдат предотвратени някои грешки, но от друга страна имаме подхода на комисията, който приоритизира последващи корективни действия. По принцип се твърди, че е добре да има економии, спестявания, което може да доведе до положителна декларация за достоверност. Въпросът ми е, мислите ли, че все още е разумно да се стремим към получаването на една положителна декларация? И ако да, кой подход според вас ще е продуктивен? Кой трябва да промени подхода си от друга страна? Сметната палата или комисията? И на последно място. Каква смятате е ролята, каква смятате е ролята на държавите членки? Какво трябва да направят те, за да осигурят доброто абсорбиране на средствата? Моля ви за отговор. Мистер Грей, Please. ще започне, господин Грей, може би? Аз се колебая до някъде, понеже тук имаме още четирима колеги от Генерална дирекция за етос, но какво всъщност бе направено, за да се сведе до минимум процентът на грешка? Хората по места, е, е, там където се реализират е, проектите, където се изразходват средствата, навсякъде, във всяка община, във всяка област, трябва да придобият съзнанието за това колко е важно да се предотвратяват грешките. И тъй като комисията е, е, е далеч, тя, тя гледа от високо, по същия начин и, и, и аудиторите. Та значи, всеки орган пряко свързан с реализацията на, на проекта и освояването на средствата, е, е, трябва да, да прави тези усилия. Огромно предизвикателство и едва ли всички общини е, биха работили без грешка. Това, това е непостижима цел. Но, но е, трябва да се стремим към нея. И вече нагоре по веригата може да се стигне до е, спиране на финансирането от Европейската комисия, докато тя не е, добие удовлетворението, че са предприяти корективни и то резултатни корективни действия. Така че е, много, много комплексна е, е тази система, но, но на място аз смятам има има достатъчно възможности за предотвратяване на грешките. А благодаря кой, кой друг. Да, аз мисля, че един много резултатен начин за подобряване на резултатите от работата в държавите членки е, е очевидно спирането на средствата. Така че прекъсването на финансирането с по-голяма или по-малка продължителност ако щете, например, на Генерална дирекция за етост, върши работа. Разбира се, проблемът е, че по този начин се изостава от сроковете. Което противоречи на други цели на комисията. в съответните области, от, отрасли от, от економиката. Така че тук много внимателно трябва да се претегли наистина тази альтернатива между редовност и законосъобразност от една страна и е, постигане на, на заложените резултати от друга е, е, е много, много, много сложна задача. Тук възниква въпроса и за упростяването на, на правилата. От друга страна пък това може да отслаби в значителна степен контрола. И, и това е дебат, който се води, доколкото аз съм поне запознат, що се отнася до структурните фондове през последните 30 години. Да се надяваме, че през следващите 30 години ще се намери някакво добро решение. На въпроса дали според вас е дали според нас е възможно да се постигне е, аудиторско становище без резерви, аз нямам представа, не бих могъл да ви отговоря, но бих е, ви запитал дали според вас това е правилният, дали това е уместният въпрос. Е, тук, тук наистина трябва да се търси оценка на една административна програма, на един административен ред. И в рамките на тази оценка трябва да се зададе въпросът. Едно Предходно на това съображение, вероятно, е, че, както се каза по-рано, би следвало да се запитаме дали е, е, нормата от 2% същественост е основателна и, и какви са мотивите за нейното въвеждане. Въпросът е, според мен, много основателен. След като нормата на същественост е нещо толкова важно в процеса на контрол, трябва да знаем на какво се основава тя. Аз не съм счетоводител, тук колеги вероятно биха могли да разяснят по-добре, но научавам, че в счетоводството 2% същественост е, се е смятало за, за нещо добро и приемливо при представянето на отчетите на подотчетния орган. И съответно трябва да се прави разлика между самия отчет, отчетността и, и неговото и представянето на отчета от една страна и одита външната проверка за законосъобразност и редовност на първичните операции. Доколкото разбирам, това са различни сфери на, на изследване и, и вече след Мастерския договор е, то, този, този въпрос е, става особено актуален. Така че защо да е такава нали, свещена крава е, тази двупроцентова норма? на същественост. И вече вторият е, въпрос е кой ще проведе такава базисна оценка на програмата за е, положително аудиторско становище. Доколкото разбирам, е, изключително компетентен в случая, компетентна в случая е Сметната палата. И, и другите институции трудно биха могли да се намесят. Но ясно е, както казах вече, че комисията е действала по начин такъв, че да се засили ефектът от осъществяваната от Сметната палата е, позиция по този въпрос. И, и за, да, за да се ориентираме във всичко това, според мен, е, трябва да започнем от началото и да си зададем въпроса дали двата процента същественост следва да се прилагат към всички програми или само към онези, е, в които комисията контролира собствените си разходи. Благодаря. Така, мисля, от това ще възникнат още и още въпроси, но ви предлагам да продължим нататък по дневния ред и колегите ще имат възможност отново да зададат въпроси. Е, та, Манфред Краф е нашият следващ докладчик. Той е заместник генерален директор на Генерална дирекция Пиочет. Благодаря ви. Светият Грал се казва неговата тема. И въпросът е все още ли е реалистична цел декларацията за достоверност без резерви. Знаете, Светият Грал все още не е намерен, но ние се надяваме, че ще намерим решение, практическо решение за нашите проблеми. Така че заглавието на темата не е предопределяща за по-нататъчните ни дейности. А след това ще дам думата на Керсти Калюланд от Европейската сметна палата. Давам думата на господин Краф. Моля да се ограничите за 10 минути. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате възможност да представя позицията и стратегията на комисията по отношение на уверението без резерви. Благодаря ви за това, че сте избрали и такъв наслов Светия Грал – така става пределно ясно, е, че говорим за нещо трудно постижимо, което, ако бъде веднъж постигнато, лесно можем да изгубим. Знаете, от 2000 години вече се търси светия грал. За положително становище без резерви е, се борим 18 години. Всички вече проявяват е, остро нетърпение, но пък реалистично ли е да очакваме друго? Ще се опитам да, да отговоря недвусмислено на този въпрос. Като първо ще ви занимая с сегашното положение на нещата. Колегите докладчици преди мен вече засегнаха до някъде този въпрос. След това да видим къде куцат нещата и накрая какво може да се направи. Предвид краткото време, разбира се, не бих могъл да обхвана всички комплексни въпроси, свързани с аудиторското становище. Ще спра вниманието ви само на основните или стратегически фактори, е, е, от е, чието решаване ще можем да очакваме и сериозен резултат. И естествено няма да повтарям казаното от Брайан Майкъл и Роджер е, до сега. Аз съм а, почти на, на, на тяхното становище. Първо, е, е, представя ли успех интегрираната вътрешна контролна система? И според мен отговорът е категорично да. И мога да го докажа на основата на документи и само на документи, които, някои от които бяха споменати от Брайан. Тоест от докладите за, годишните доклади за дейност, подписани от генералните директори в комисията, по-нататък синтетичният доклад, трябва да цитираме, прият политически от комисията и съответно шеста бележка към отчета, която се приема на моето равнище. Аз съм като, като счетоводител на комисията и, и оттам нагоре към колегиума. Що се отнася до политическите цели, вече е даден ясен отговор. Да се постигне уверение за отчета без резерви. Доклада Гайер прави в това отношение категорични препоръки, има заключение на съвета, комисията е ангажирана с постигането е, на тази цел. Това стана и повече от ясно във връзка с освобождаването от отговорност по изпълнението на бюджета за 2011 година. Но ако внимателно слушате различните генерални директори, можехте да чуете някои нюанси. По отношение на кохезионната политика, например, комисаря Хан много ясно каза, че е, се стреми да постигне е, грешка под 2% към края на съответната програма. Тоест след като всички корективни мерки са били предприяти. В същото време комисар Геген Куин заявява, че вероятно ще бъде трудно да се е, понижи грешката по 2%. Защо? Защото подобна цел би била прекомерно скъпа. Вероятно, в края на краищата ще се стигне до това никой да не кандидатства за финансиране от Европейския съюз, е, тъй като контролът ще бъде практически непреодолимо тежък. Какво е сегашното положение? Съвсем накратко по отчетите, Брайан вече каза, е, от 2007 е, година е, нещата удовлетворяват и това не е случайно. Това е резултат от един много важен проект за модернизиране на отчетността. Значи тук се намерили Светия Грал. Сега, за да не го изгубим, бюджетният орган, законодателят и разбира се държавите членки е, е, следва т.е. Да, да преминат към текущо начисляване. А те, всички споменати, все още работят на касова наличност и това крие своите рискове. Сега, що се отнася до операциите, първичните операции и въпроса за законосъобразност и редовност. И тук нещата не са еднозначни. В контекста на аудиторското уверение, е, тук е, Светия грал не е същият. Уверението се състои от няколко отделни елемента. Например, за приходите резерви няма. Грешката е, е под прага на същественост 0,8%. Що се отнася до разходите, също без резерви по ангажираните средства. Сметната палата намира всички ангажименти във всички съществени отношения за редовни и законосъобразни. Трябва да признаем, че проблем възниква на равнището на плащанията. И по повод на последното освобождаване от отговорност научихме, че процента грешка е 3,9, т.е. над прага на същественост. И сега, кои са причините? къде, къде куцат нещата, какво трябва да направим, за да подобрим положението. Ако вземем селското стопанство, на което се пада най-голям относителен дял от разходите, и ако се е, допитате до държавите членки, те ще ви кажат, че при тях всичко е наред. Те са намерили светия грал, при, по тяхната отчетност грешката е под съществеността от 2%, 0,55 за първи стълб, за втори стълб и 89%, под 2%. Това твърдят държавите членки, но вярно ли е? Комисията сама е оценила положението и а, възоснова на своите анализи, а и на тези на Сметната палата, а, стига до извода, че тези данни от държавите членки не са надежни. Комисията обаче прилага е, на обща корекция от 25% към отчетните данни на държавите членки за е, стълбовете. И вече с корекцията виждате, по първи стълб с тази е, обща корекция е, процента грешка е 0,69, т.е. пак прага на, съще, под прага на същественост, но за втори стълб имаме 2,36% с корекцията, т.е. съответно над прага на същественост. С сметната палата ги завишава още повече. 2,9 по първи, 7,7 по втори. Генерална дирекция селско стопанство за 2012 отчита подобрение в доклада си за дейността. Но признава, че общата оценка на тази политическа област не задоволява. Е, смята генералната дирекция, че трябва да познава далеч повече нещата на равнището на отделните разплащателни и е, сертификационни органи. Така че в селското стопанство се предвижда съвсем нов подход, заимстван от практиката е, на кохезионните дирек, дирекции. И по-конкретно каква е тази практика? Е, регионалното развитие, да вземем Генерална дирекция регионално развитие. Генерална дирекция развитие е, регионално развитие има данни от държавите членки, от техните аудиторски органи и виждаме 250, е, от 256 оперативни програми е, грешката е под 2%, за 69 програми е между 2 и 5% и само за 15% от оперативните програми грешката превишава 5%. Ако това го Осредним грубо, ще видим, че общо не се превишава за всички програми не се превишава съществеността. Сега, какво прави Генерална дирекция регионално развитие? Тя анализира оперативна програма по оперативна програма цялата налична информация и стига до следните резултати. 30, в 35 случая процента грешка е ненадежден, е, в е, е, 49 трябва да се преизчисли, така че фактически 69 оперативни програми сочат по-висока грешка от първоначално отчетената от държавите членки. Само няколко примера. За 25 оперативни програми се констатира 10% грешка, а за 10 дори 25% грешка, нали, пак възоснова на посочената от мен методика на простата корекция, простото завишаване. Така че, общо взето, финансовото въздействие е някъде между 3,1 е, е, и 6,8%. Е, това като финансово въздействие от грешката и това впечатлява по близостта си до констатацията, която прави сметната палата. Между 3 и 9, като средното, най-вероятно средното е 6%. Сега, Европейския социален фонд. Съвсем накратко. Е, Прежде говорившите вече с основание похвалиха Генерална дирекция за етост. Тук подходът е подобен, като на, на Генерална дирекция регионално развитие, от 117 е, грешки, т.е. проценти е, грешка, отчетени от държавите членки. 75 само са приети, 20 е трябвало да бъдат коригирани. За 22 отчета се е сметнало, че те са ненадежни или че просто не съдържат констатации за процента на грешка. Та, отново, къде не вървят нещата? Съвсем простичко. Единният единствен одит не върши работа. Защо? Е, не защото е, няма вътрешна контролна система, на която не може да се разчита. Не. Не стига един одит, защото един аудитор от, на, на аудитната следа не може просто да разчита на предходния аудитор. Така, например, държавите членки отчитат резултати, които комисията не може да приеме. Нито сметната палата, така че нещо не върви. И на второ място, главния въпрос за аудиторското становище, а именно, че надзорно-контролните системи не постигат до край целите си. И съответно, нали, от тях проистича оценката е, на грешката. Се казва дали да не помислим дали аудиторското становище въобще има смисъл и основание. Нека се пък кажем, че то е, се издава съгласно договора Съгласно договора, Сметната палата трябва да излиза със становище уверение за законосъобразност и редовност. И съответно е, оценка на, на грешката. Какво може да се направи? Първо, надзорно-контролните системи трябва да бъдат укрепени. В това отношение трябва да кажем, че 90% от всички грешки се установяват извън системата на комисията. Тоест, Констатират се на нищо на крайния реципиент. И Брайан категорично каза, че нещата зависят от първия ешалон контролни органи в държавите членки. Сметната палата го казва, това се потвърждава и от е, констатациите на комисията, че по Фонда за регионално развитие 62% от е, установените от Сметната палата е, грешки можеха да бъдат установени от самите държави членки. По социалния фонд 76% от установените от палатата грешки можеха да бъдат установени от държавите членки. И тук основното е да се въведат надежни показатели и статистическа отчетност това е абсолютно задължително условие. Ако, знаете, диагнозата е неправилно поставена, то какво ще лекуваме? Опростяване. Знаете, комисията публикува през 2012 година програма за опростяване на уредбата Водят се преговори за законодателство, което ще влезе след 2013 година. Тук става въпрос за намаляване на броя на програмите, пропорционален и ефективен на единица разходи контрол, упростяване на режима на допустимост и устойностяване. Комисията вече е публикувала две класации на упростяването и трябва да кажем, че поне според мен и поне в някои области резултатите будят тревога. Опасявам се, че вместо да упростим, ще усложним. Сега няколко думи за превентивните и корективните механизми, които вече бяха споменати. Вижте само най-новите, последните колони, корекции и възстановени суми процентно отношение към общите плащания годишно виждате 1,7 и 1,4 за 2010-2011. Това не може просто да се приспадне обаче от процента грешка на сметната палата. Защото тук имаме N-1, минус 2 и минус 3. Парите се получават в годината N, но се отнасят за предходните 3 години. В същото време грешките към N – ще се поправят в N плюс 1, N плюс 2, N плюс 3. Така че грешката, която оценява палатата, за да бъде полезен показател, трябва да бъде поставена в контекст. Тоест, превентивните и корективни действия на комисията следва да се отчитат. Какво може да се направи в бъдеще? Според мен 32 член от финансовия регламент, от новия финансов регламент е много важен при системно висока грешка, комисията ще трябва да търси слабости в контролните системи и да анализира разходите и ползите от евентуални корективни мерки. Възоснова на този анализ би следвало да приеме действия, именно упростяване, усъвършенстване на контролната система или преработка на системата на програмиране или реализация. Знам, че вече много време е, е, ви отнех, но мисля все още ви дължа отговор на въпроса реалистично ли е да се стремим към е, аудиторско уверение без резерви. Би казал да, при определени условия. Ако надзорно-контролните системи бъдат усъвършенствани и станат ефикасни, ако показателите са надежни и дават възможност на всеки, който е отговорен да действа, наистина да действа, за да подобри нещата, ако уредбата се опрости и ако, разбира се, въздействието на мерките предприемани от комисията да защити европейския бюджет бъдат отчитани. Тогава, в близко бъдеще, вероятно бихме се здобили със Светия Граал. Което и да било от тези условия да не е на лице, това ще бъде много трудно. И то особено, тук се връщам на казаното от колегата, 2% е много труден за постигане показател. Особено ако вземем политиката на бюджетни ограничения, намаляване на административния капацитет и вероятно неуспеха, в някои случаи поне, уредбата да бъде опростена. Благодаря ви и извиняйте, че отнех толкова много време. Благодаря, не можех да ви прекъсна в края на краищата. Вие сте началник, в комисията е, отговаряте за, за онова, което очакваме от комисията. Чакаме го този пусти Парсифал. Да, чул ви Господ, както се казва, но мисля едва ли трябва да се осланяме на небесата, за да добием аудиторско становище без е, резерви. Вероятно е достатъчно да се осланяме на сметната палата. Айде да я чуем. Благодаря, господин председател. Казва госпожа Кълият. Е- искам да ви кажа, че този подход значително може да подозри, подобри работата на един аудитор. През... Нека да ви припомня, че е, Сметната палата през 2004 година призова комисията да създаде вътрешна рамка за контрол възоснова на единия аудит. В различните области има различни е, грешки. По отношение на сближаването, например, проверките бяха свързани с взаимодействие между държави членки и не бяха достатъчни. Обикновено комисията и сметната палата проверяваше експост и на място мерките в държавите членки, но това означава, че реално бяха проверявани много малка част от сметките. Същевременно, в други области проверките, проведени от държавите членки, се увеличиха значително. Същевременно обаче комисията не включваше резултатите от тези проверки в своите анализи. Финансовия контрол стана важна мерка за управлението на разходите. Целта беше да се увеличи прозрачността, отчетността и управлението на риска. Постепенно се стигна до интегриран вътрешен контрол, като всяко едно ниво на проверка е, използва резултатите постигнати на предното ниво на проверка. Тези резултати са особено важни а, в началото на новия век. Беж, бяха въведени минимални изисквания към края на 90-те години за структурните фондове и държавите членки е, трябваше да идентифицират и да коригират грешките в системата. Целта беше да се проверят поне 5% от използваните средства. Това обаче се оказа недостатъчно. През 2002 година Европейския парламент в своите решения за освобождаване от отговорност направи препоръка, вследствие на която през 2004 година Сметната палата направи препоръки за вътрешна рамка за контрол. Според Сметната палата има някои конкретни общи принципи, които са важни за която и да било систем, система, която иска да се основава на единен одит. Първият принцип е да има общи стандарти и да няма дублиране на проверките. Тоест, еднакви правила. Трябва мерките за контрол да бъдат е, документирани, да бъдат докладвани и всичко това да става по един открит и прозрачен начин. Резултатите от одита трябва да бъдат достъпни за всички участници в системата. Това, според мен, е дефиницията на прозрачния одит. И така, това са двете основни цели. Еднакви стандарти за одит и прозрачност. Това са двата основни стълба. Към тях Сметната палата добави допълнителни стълбове, за да се стабилизира моделът. Законодателството трябва да е ясно, за да няма прекалено голяма е, е, и да няма прекалено голяма сложност в процедурите. Тоест, ясни цели, ясни процедури, комисията да очертае основни минимални стандарти и цели за мерките за вътрешен контрол, които да вземат предвид конкретните характеристики на различните области, в които се разходват средствата от бюджета. По този начин Сметната палата може по-добре да измери е, и по-обективно да оцени работата на системата. И накрая, по отношение на увеличаването на разходите за проверките, трябва законодателни органи да бъдат добре информирани за това колко струва одита в различните бюджетни области. Нека да повторя. Законодателството трябва да е ясно, целите трябва да са прости, комисията трябва да създаде основни минимални стандарти за вътрешен контрол и когато се планират схемите за разходване на средствата, държавите е, законодателите трябва да вземат правит и разходите за финансово управление и контрол. И така, мерките е, по единния аудит могат да доведат до преодоляване на припокриването и до спестяване на средства. Въпросът е обаче е критериите да се прилагат коректно и да се вземат предвид е, ползите от тях. Може би е, е лесно да се стигне до, до прости заключения, но е добре да видим нещата по-нюансирано. В крайна сметка има проекти, които се управляват в сътрудничество между държавни органи и частния сектор. Има национални мерки за контрол, проверки от управляващите органи, от сертифициращите органи и от органите за одит. Комисията има повече правомощия за контролиране на нещата в държавите членки, защото сега има възможност да прекъсва или временно преустановява плащанията от европейския бюджет. Държавите членки са длъжни да предоставят годишен доклад за всяка оперативна програма, а те са около 400. И по този начин значително се увеличават разходите на Европейския съюз за проверките. В резултат на увеличението на проверките в последните три годишни доклада Сметната палата стига до извода, че е, резултатите е, за, в управлението на финансовите средства са по-добри, но все още е, не са достатъчно добри. Според Сметната палата има няколко проблема в държавите членки. Ето, например, в държавите членки е първата линия на защита срещу евентуална злоупотреба със средства. През 2011 година в регионалната политика над значи 60% от грешките, определени от Сметната палата, показваха, че държавите членки са имали необходимата информация, за да установят, че има грешка, но въпреки това са прехвърлени документацията за а, а, сметките към комисията. Същевременно а, не са покрити всички рискове а, от а, злопотреба, особено когато става дума за държавни поръчки. Що се отнася до представителната извадка, тя не е била направена съгласно правилата за представителна извадка и са установени и проблеми, които по-рано не са били установявани от аудитиращите органи. Тези слабости могат да са и резултат от конфликт на интереси във връзка с системата на споделено управление на европейските средства за да получат одобрени от комисията, грешките в държавите членки трябва да са под 2%. И държавите членки им, има опасност да загубят някои средства, затова нямат интерес да докладват всички грешки. Същевременно в периода 2000-2006 година грешките са били по-малко. И за да се избегнат финансовите корекции при края на периода, държавите членки са подали декларации, в които не, са, не се вземат предвид всички данни. От 2007 година насам мерките за контрол струват повече. Само Одитният контрол е 0,2% от бюджета за кохезионната политика. За бъдеще слабостите в приложението показват, че може да се постигне по-добри резултати и само ако държавите членки поемат своята отговорност. Липсата на качество при одитите показва, че целите на вътрешната интегрирана система за одит все още не са постигнати. От, в новия финансов регламент, членове 31, 32 и 33, според мен са стъпки в правилната посека. Така ще има декларации за правление а, и ще има становище на одитните органи. Комисията ще може също така да издава задължителни насоки за дейността на аудитиращите органи. Но това, че се издават допълнителни документи, не означава, че ще се постигне ефективност. В крайна сметка, в комисията идват множество доклади, които са написани без информацията в тях да се проверява надлежно. И така, все още не може да се разчита напълно на работата на националните органи. Необходима е мерка, необходими са мерки за стимулиране и за санкциониране. Въпросът е, ако някой е, действа неправомерно, е, той да знае, че е, опасността да бъде хванат е достатъчно висока. Само тогава има надежда да се справим по-добре. Трябва изборът да е между това да купиш билет за автобус за 1 евро или да трябва да платиш глоба от 100 евро. Това става само ако глобата хората ще купят билети само ако глобата е достатъчно висока. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на депутатите за въпроси и изказвания. Докладчикът има думата госпожа Чешкова. И след това господин Гайер. Like. Děkuji za slovo ještě jednou, pane předsedo. Budu stručná, v rám přednost panu kolegovi. Uh, jenom... Uh... Благодаря. Аз Много ценя вашата работа, работата на Сметната палата. Е, тъй като Сметната палата играе специфична роля в Европейския съюз по отношение на контрола на бюджета и освобождаването от отговорност. Въпросът ми е ориентиран към бъдещето. От гледна точка на Сметната палата и от гледна точка на комисията, какви са предложенията, които биха заменили сегашният план на действие? И ако съм разбрала правилно изявлението на господин Крав, за момента не е реалистично до постигането на една положителна декларация за достоверност. Така ли? Господин Гайер, благодаря за многото презента... презентации, които според мен са наистина много полезни, тъй като те очертават рамките на нашата работа. Те показват какво е необходимо да се направи в областта на освобождаването от отговорност, за да намерим в крайна сметка свещеният грал. Изгледите за успех не са много положителни. Вероятно, ще трябва да напишем 20-я, 21-я доклад за освобождаване от отговорност на базата на а, освобождаване с резерви. Това има политически последствия, но има и практически последствия за работата на нашата комисия по принцип. Манфред Краф показа някои дефицити, които би трябвало да се поправят. тук трябва да работим заедно с комисията, ако искаме да постигнем положителна декларация за достоверност. Аз а, е, съм посочил, че много от отговорността се носи от парламента и от държавите членки. Любезни Манфред, ти правилно посочи, че някои рамкови споразумения отежняват финансовото управление. Това е нещо, което всъщност идва от Европейския парламент, тъй като ние Имаме изискване и определени сложни изисквания към някои фондове. Естествено, когато сложността е по-висока, тогава има и повече грешки. Въпросът ми е, възможно ли е комисията да информира непрекъснато парламента за индикаторите, по които се прави оценка на изпълнението и контрола и кога се надвишават тези индикатори. Ние искаме да знаем това и то редовно да сме информирани. Може би вие отчитате напредък, във вашата област, но пък цената за този напредък е по-сложни правила. Според нас комисията преоткрива колелото отново. Имаме шанс да увеличим прозрачността. Имаме шанс още тази година да повлияем върху рамковите споразумения. И по този, в този смисъл да намалим нивото на грешките. Имам друг въпрос. Наистина ли е невъзможно комисията да хармонизира практиките на своите служби? Мисля, че ако има политическа воля, и ако председателя на комисията се застъпи и работи в тази насока, то това е постижимо. И на второ място. Ако вие сте в... Ако в комисията сте убедени, че това не е възможно, то дали тогава комисията мисли за промяна на договорите, защото това би било един възможен изход да се променят договорите и да се замени декларацията за достоверност с друг подход, ориентиран към резултатите. Това е много важен въпрос. Зная, че това може би надхвърля компетенциите на господин Крав, но ние сме от Горита комисия. Вие, ако желаете, може да изкажете своето лично мнение. Благодаря, господин председател. Аз ще започна с вашия въпрос. Той е много предизвикателен. Естествено, знаете, в целия свят има много различни споразумения, конституционални е, споразумения, които предпоставят нещо като е, положителна декларация. Имаше размишление в миналото за промяна на договорите. Естествено, това може да се с това нещо може да се злоупотреби в политическия дебат. Защо? Защото от една страна това, което бе обещано, не може да бъде постигнато. Вие правилно се отбелязахте. Аз не съм политик, аз съм по-скоро експерти за това не мога да отговоря на този политически въпрос, но мога да кажа, че ако декларацията за достоверност изчезне, не зная дали а, гражданите ще са доволни. Един от преждеговорившите колеги попита, кое е по-важно, дали изпълнението или съответствието. Според мен, по-добро съответствие е по-важно. Но правилата за съответствие и за допустимо са свързани с изпълнението. Сега вие зададохте и втори въпрос. Защо не е възможно да имаме по-добър, по-съгласуван подход? от страна на комисията. Отговорът ми е, имаме различни рискови профили в комисията. Ние имаме споделено управление, имаме централно, централизирано управление, имаме директно управление и така нататък. Ето защо едно универсално решение не може да се намери да се приложи. Имаме този план за за действие за интегрирания контрол, но нещата се опират до подробностите. Трябва да се адаптира проекта към различните области и да го приложим в различните области. По отношение на много важния въпрос за упростяване на индикаторите. Индикаторите – които са приложени от комисията, те се отнасят до публичната сфера. Те задават те дават прозрачна информация за целите, които комисията искаше да постигне и къде се намираме в момента. Мисля, че комисията съвсем ясно показва какви са въпросите и какви са евентуално рисковете ако нямаме достоверни индикатори или, както казвате вие, ако грешките се увеличават и в бъдеще. Сега на вашия въпрос, госпожо Шешкова. Дали комисията планира нов план за действие? За мен, е това, според мен, това още не е дискутирано на моето равнище – аз лично смятам, че член 32 параграф 5 от финансовия регламент е нещо много по-добро като инструмент, когато видим, че имаме прекалено високо ниво на грешките, както това е факт в някои области, тогава може да помислим какво може да се направи, за да подобрим ситуацията. Например, анализираме разходите за възможните мер... мерки и резултатите, очакваните резултати, след което в дебата с Европейския парламент, с вашата комисия и съвета, може да отбележим напредък, като подобрим сегашната ситуация. Искам да подчертая, освен факта, че прага на същественост беше прекалено строг, ако схемите за контрол се подобрят, ако се въведе опростяване, ако имаме достоверни индикатори и ако бюджета бъде защитен, ние ще може да постигнем много положителни резултати. Благодаря, госпожа Каролей. Благодаря. Мисля, че е много важно това, което каза господин Кайер. Той продължи моята метафора за радикални промени на системата на резултатите. Мисля, че следващия отчетен период ще е още по-сложен, защото той ще е един хибриден период на система, която отчита както входящите, така и изходящите резултати. Ние сме в ръцете на законодателите, по отношение на контрола. И това е свързано с следващата ми презентация, как да претворим резултатите в съответствие. Сега за договорите. Аз предпочитам едно по-балансирано мнение. Основният проблем с декларацията за достоверност е, че не се изискваше интегриран вътрешен контрол. А подходът беше основан на веригата от декларации за достоверност. Аз в последствие ще говоря за възможни промени в тази област – декларацията за достоверност би трябвало да стъпи на действията на комисията и на действията на държавите членки. Така може да стигнем до един бъдещ единен модел за контрол. Историята се повтаря Ние виждам, че, това, че историята се повтаря в нашата дискусия за изпълнението и съответствието, но в последствие, в моята втора презентация, ще се спра на тези проблеми. Благодаря, казва председателят. Сега предлагам да продължим с изслушването и искам да дам думата на Жил Моис и го моля да дойде да заеме място на трибуната. Благодаря ви, господин Краф. Искам да ви помоля да освободите място до следващия експерт. Трябва да сме гъвкави в нашата работа. И така приветствам с добре е дошъл Жил Моис. Той е бивш ръководител на службата на вътрешния одит на комисията. Декларацията за достоверност и вътрешни интегриран контрол, изключителният път, Удивително това е неговият неговата тема. Конструктивната разлика, другите лостове за възстановяване на вярата и доверието на гражданите в Европейския съюз. Имате думата. Господин председател. Преждеговорившите, и особено госпожа Чешкова, направиха моята работа по-лесна, защото коментарите им бяха много ценни и мисля, че като цяло може да се каже, че се движим в правилната посока. Има обаче една голяма разлика между мен и преждеговорившите. Те казаха, че може да се говори за еволюция, а пък аз мога е, да е, ви кажа, че е, моята позиция по-скоро е за революция по две основни точки. Първо, на нивото на входа рамката да е като хората и на нивото на изхода също да е като хората. Става дума за декларациите, за съответствие и на изхода външния одит и начина а, и, и факта, че в някакъв смисъл сме просто пристрастени към а, декларацията за съответствие, така наречения ДАС. И така. А, сметната палата, когато е била създадена, никога не си е мислила, че ще се разчита на декларации за съответствие. Когато има а, такава, такива нововведения, те стават част от езика, те стават в последствие част от културата и оттам нататък вече се обвързват с множество интереси. А, не смятам обаче, че а, бащите основатели на Европейската сметна палата, ако можеха да видят сегашната ситуация, колко са сложни нещата, как са се придвижили на, напред и какви са новите възможности и как държавите членки все се мъчат да избегнат отговорността, която им е възложена. мисля, че просто биха се преобърнали в гроба си. И така. Това е една от революционните ми идеи. да се разбере, че всъщност във връзка с декларациите за съответствие просто се дава възможност държавите членки да не изпълняват своите ангажименти. И в своето изявление съм очертал много подробности. Благодаря ви, че ме каните. Вече години наред да присъствам на такива събития. И действително, може да се каже, че все се радваме на всяко едно такова събитие, че има напредък, но все не успяваме да постигнем достатъчно добри крайни резултати. Да, има на промени, има нови мерки, а, но честно казано не мисля, че има каквото и да било, което да ни пречи е, да въведем едни по-радикални промени, за да може наистина нещата и на входа и на изхода да станат като хората. Що се отнася до случващото се по средата, а, също можем да го обсъдим но сега ще го пропусна. Ще ми се да... Бях имал възможността да е, участвам в е, предходните е, дискусии за докладите за бюджета, е, а и за докладите за е, напредъка. Има големи паралели между тях. Ето, е, за бюджетната подкрепа. Например, нещата все се организират по по-различен начин, а, а пък се каза, че и в а, а, Европа, в селското стопанство, в кохезионната политика се, се организират нещата по нов начин. А, резултатите са точно такива, като при бюджетната подкрепа. Ако се прехвърлят средства към някаква страна, а, това си е някакъв вид бюджетна подкрепа. Това е. по националните декларации. Те за първи път бяха предложени през 2001 година, ако можете да си представите това. А от тогава насам напредъкът не е лош. През 2005 година парламентът каза нещо много просто. Ако основните изпълнители по бюджета са националните правителства, ако те са и кредитори, и длъжници, е, е, е доста странно е, от тях да се очаква и да декларират, че всички средства са изразходвани правомерно и, и че всичко е отчетено като хората. От тогава насам обаче нещата вървят мъчително. Само 3-4 страни са подали доброволни декларации за съответствие. Има много страни, и от тях нито една не а, заявява, а, че има 100% на 100% точност при е, изпълнението на бюджет. И така. Представете си да се обърнете към една страна и да кажете, когато гражданите се подават гла... данъчните декларации, те, те ги подписват. А, по този начин те твърдят, че казаното в тях е вярно. А, по този начин те трябва да декларират, че а, са се изпълнили а, ангажиментите. А, и да им кажем, не е допустимо да карате е, поданиците си да подписват а, е, такива неща. По същия начин, а, е, това трябва да им кажем, ако те ни казват, че не е допустимо да искаме от тях такива декларации. Що се отнася до приходите на Европейския съюз, когато има отказ да се даде одобрение от четирите основни институции, е, как може е, такова одобрение да се дава от Сметната палата? Може да се каже, добре, ако не давате такава декларация, ще ви урежем средствата. Първо с 10%, после с 20%. Единственият начин да има доверие в системата е това. А сега да видим какво става накрая външния одит. Разбира се, и по средата на процеса се върши много работа и поздравявам Брайан Грей за постигнатото през последните 10 години. Разбира се, не без участието на Европейски парламент. И така по декларациите. Ще бъда ясен и кратък. Никой. Нито бащите основатели, нито авторите на договора, Някога са искали и данчна, а, а, декларацията за съответствие да бъде такава, каквато е в момента. Така че, мисля, че е, тя може да бъде преосмислена. Да, през последните 10-15 години тези декларации е, позволиха значително да се подобри контрол. Но има държави членки, които не са готови да подпишат собствения си основен документ. такъв случай защо трябва Сметната палата да продължи да работи по същия начин? В крайна сметка те трябва да могат да отидат и да проверят дали Генерална дирекция пазари работи достатъчно добре и дали системите и за контрол на финансовите потоци са достатъчно добри в рамките на 2 или 3 или колкото се реши процента грешка. Но това е. Оттам нататък повече за, дан... за, за декларациите за съответствие няма да кажа каквото и да било. Писна ми от е, обсъждането на тези декларации. Честно казано, ако продължим да си говорим, мога да е, ви кажа още от сега е, какво ще си говорим през 2018 година по същата тема. Е, стотици а, аудитори да се чудят за 1% или 2% дали е добре или не. При всички положения Сметната палата има право да аудитира, има задължение да аудитира финансите. Някой нещо се опита да ме и каже, струва ми се. При всички положения в този процес те трябва да проверяват транзакциите, но Никъде в договорите няма задължение за декларации за съответствие. С това искам да приключа, господин председател. Благодаря. Uh, благодаря ви. Не знам, всичко това се предава по интернет. Дали някой разерен наш слушател или зрител не е искал да ви се да ви прекъсне и по този, да ви се обади по телефона. Благодаря. Ето на, всички го чухте. Е, както каза последният ни оратор, е, е, декларацията, за верката от страна на, на Сметната палата има смисъл само ако държавите членки се ангажират с собствено уверение, каквото, каквото нямаме. И това, и това изцяло съвпада с а, моето изложение. И както казах в началото, през последните десетилетия изпълнението освояването на средствата се подобрява е, благодарение на, на финансовия контрол, но както е, палатата нееднократно заявява в годишните си доклади, е, последиците от допускането на грешка за допусналия грешка все още са твърде незначителни. So the question arises whether the current complex and um, cumbersome input-based management system will ever deliver positive loss without the excessive cost of increasing controls. In its opinion number 6 2000... Сметната палата не веднъж е казвала, че има няколко начина е, да се преодолее това положение. Да се опростят правилата, е, да се допусне по-високо неизпълнение или просто да се прекрати съответната е, система. И вероятно е дошло време радикално да преосмислим системата на, на управление на средствата. Определено има някои признаци, че комисията смята да извърши такъв преход. Е, до 2020 година по Кохезионния фонд се допускат някои ограничени възможности за отклонение от е, днешната уредба. system will merely complement instead of replace the traditional input-based management. Let me also refer to the area of research where the situation also shows very similar pattern. During FP7, в изследователската област нещата са аналогични. По седмата рамкова програма комисията е, упростява до някъде бюрократичния режим. Хоризонт 2020 прави по-нататъчна стъпка напред това отношение. Сега дали всичко това ще бъде привлекателно за бенефициерите, те първо ще видим, но ако вземем неблагополучния опит по седмата рамкова програма, не, не бихме могли да бъдем оптимистично настроени държавите членки всъщност не са готови радикално да променят националните си фондове. Ще поемат ли те, държавите членки, риска да въведат една нова система на управление възоснова на изпълнението или резултатите? Е, така те биха поели е, значителен риск е, и едва ли биха пристъпили към такава мярка. In the case of the ideal scenario, a result output-based management scheme. If the criteria against which the court checks compliance of EU spending become result-oriented, it would naturally lead to an е, така, ако се насочи вниманието към резултатите, в края на краищата ще се даде възможности и за значими заключения по отчетни периоди законосъобразността тогава ще се превърне в е, е, функционален критерий, в критерий на изпълнението. Е, палатата, например, вече не аудитира отчетите от гледна точка на економическата реалност. Тоест, преценява извадката в зависимост от е, е относителното и економическо тегло. Е, това, разбира се, е възможно единствено е, благодарение на това, че комисията успешно премина от отчитане на касова наличност към текущо начисляване. performance of the project, we check against it. If it is input or process-based, we check those as well. That is the life of an auditor doing compliance work as set out in the treaty. In our dream of 21st century rules and regulations... Мечтата ни е, да достигнем до 21 век в е, областта на одита е, би била възпрепятствана от едни е, усложнени и, и ненужни правила – Но в крайна краща аудиторите са обвързани с правилата. Те не могат да измислят нови. И сега комисията би трябвало да поеме инициативата, съветът и парламентът да одобрят нейното предложение. Сега, нека имаме предвид, че сегашната система се управлява главно от към входа и оттам оценката се основава на финансово изпълнение и освояване – Свръх това сега се опитваме да добавим някакви оценки за политическите цели. Но възможно ли е да се постигне това, ако не се създаде първо база за измерване на резултата? <laughs> Тоест, първо трябва да се постигне съгласие по отношение на положителния ефект от една или друга програма. Първият доклад за оценка вече е, е показателен за това, че изпълнението се измерва като самоцел. Защото го няма първоначалния критерий, няма е базата за сравнение. It is not meaningful to go and try measure performance without having budgeted on the basis of performance indicator. Понеже няма смисъл а, да се отчита по изпълнение, без а, финансирането да се основава на показатели за изпълнение. Establishing the first step is challenging. Focus should be on outcomes. What are the European taxpayers really getting for their money? Are the beneficiaries truly benefiting as intended? В края на краищата тези бенефициери наистина ли изличат полза от финансирането? фондовете следва да се управляват от, от, според потребностите и показателите за постигането на потребност, а не като процент изпълнение на финансов план. It has to start from objectives at EU level. For example, connecting Europe or something else similarly clear and acceptable as worth doing via EU budget, which, among other things, has to make sure it respects subsidiarity principle. Currently, there are many budget headings where such clear objectives do not easily present themselves. Hence, these budget headings probably do not follow the principle of subsidiarity and should not be in the budget at all. If clear EU-level targets ако на общоевропейско равнище не бъдат създадени, не съществуват ясни критерии, естествено те не биха могли да бъдат разшифровани на национално равнище. Така че следващата стъпка към бюджетния процес, основан на резултатите, следва да бъде рационализирането и превеждането на тази основа на националните бюджети. Разбира се, до постигането на това ще изминат години. Вероятно 4-5 години ще бъдат необходими за създаването на системата. И тук не става въпрос само за техническите трудности. Става въпрос за целият подход по управлението на, на фондовете. Става дума за, за поведенческа, вероятно културна промяна. И всичко това може да стане през финансовия период 14-20 и разбира се, само там, в тези области, в които принцип на субсидиарност може да бъде доказан и осъществен чрез конкретни цели. И този период, 14-20, като период на експериментиране с тези идеи, не бива да се пропуска. Първо в кохезионната област, в селското стопанство, в е, изследователската дейност, там трябва да, да, да се насочат усилията. And measured against achieving these objectives. I think this is achievable, mainly because the EU budget is tiny, only 1% of... И още повече, държим сметка, че европейският бюджет е, е, е почти пренебрежимо малък. Той възлиза само на 1%, знаете, от брутния вътрешен продукт. E И така, онова, което никоя държава до сега не е постигала в бюджетния си процес, според мен по-лесно ще може да се постигне на общо европейско равнище. Европейската счетоводна система вече се основава на международните стандарти за счетоводна отчетност, докато някои държави членки все още се чудят дали да пристъпят към това или не. But let me warn you. Although this system has the potential to provide you with... Нека да ви предупредя. Въпреки, че такава една система би била по-добър източник на информация за качеството на, на освояването на средствата, тя няма да даде очаквания резултат, ако комисията и държавите членки не са готови да поемат своята отговорност за въвеждането на уредба, която е по оптимизирана. Да вземем, например, обществените поръчки. И пак, стъпка по стъпка нещата могат да се постигнат. Когато се изказах в подобен смисъл преди две години, мисля, пред парламента, в комисията, работеща по последиците от кризата, ме обвиниха, че е, е, с съм привържник на революциите е, и, и не проявявам реализъм. А днес, е, с оглед чутото от предишния докладчик, мисля, времето на революцията е дошло. Благодаря. Ето на позале слънце човек понякога може да стане свидетел на революция, казва председателят. Да чуем сега колегите членове. Господин Малдар, благодаря, господин председател. Аз трябва да се извиня, че не можах да присъствам по-рано в нашето изслушване. Повикаха ме неотложно, знаете, това, това се случва. Това, което чух е много интересно, изненадва казаното от, от господин Мюис, а именно, че Сметната палата в никакъв случай не е длъжна да дава декларациите за уверение, такива каквито ги дава сега. Това, това, е, това е много, много интересно. Питам се обаче, ако вече 18 години най-добрите и талантливите умове на Европа са възприели тази методология, ние като Европейски парламент как бихме могли да им се опълчим? след като най-стъкнатите представители на, на всичките 27 държави членки твърдят, че тази методология е съвършена идеална. Не, неща се отнася до въпросата декларация или аудиторското становище. Определено. Тук нямаме спор в парламента, че държавите членки трябва да се ангажират със свои уверения за достоверност на отчетите. От 2003 година го повтаряме това всъщност. Една мъждива светлинка се появява в дъното на тунела, но все пак с новия финансов регламент вече се допуска факултативно поне преценилата по-отделно всяка държава членка да дава такава декларация за достоверност. не би било реалистично да мислим за някакви санкции, за някакви глоби, налагане на държавите членки в противен случай. Всеки, всеки случай правно основание за сега няма, доколкото е, е предвидена само възможност по, по преценка на държавата членка, не и задължение. Мисля, трябва да, да, да видим, да помислим за някакви начини да, да стимулираме, да повишим привлекателността за държавите членки на, на, на подобна мярка. Това би било много полезно, ако може да ни, да ни предложите. Понеже и комисията, и парламента са убедени, е, е, в необходимостта от подобни декларации от страна на държавите членки. Пита се как да ги убедим тях в това. Благодаря. Нашата докладчица сега. Нямам въпроси този път. Всъщност, това, което исках да попитам, намерих отговорите на него в изявлението на господин Моис. Благодаря. Нямам допълнителни въпроси. Благодаря. Преди да продължим, искам да попитам комисията – Освен това, след това ще дам естествено думата на господин Крав и евентуално на господин Грей и другите оратори. Господин Крав, съгласни ли сте с това, което предложи Кали Лайт? Благодаря. Аз съм доволен наистина от а, това, което от, пред, от предложенията, които бяха направени. Те представляват допълнителен инструмент към декларацията за достоверност. И още един коментар към изявлението на господин Милдас. Ще започна с интегрираната рамка за контрол. Има споразумение. Би, би, би трябвало да имаме споразумение, в което са заложени всички елементи за необходимото добро функциониране на контрола. Държавите членки трябва да бъдат контролирани. Но съвета не смята, че това е нещо, нещото, което трябва да се случи. Мисля, че комисията и Сметната палата трябва да окажат натиск върху държавите членки на техническо равнище, а парламента на политическо равнище, за да могат да получават достоверна информация, защото без корект, правилната диагноза на ситуацията не, не може да прилагаме правилните, правилното лечение за подобряване на ситуацията. Естествено, националните декларации са важни и чрез тях може да се окаже политически натиск върху съответните органи. Ако информацията не е достоверна, то това ще произведе проблеми и противоречия. Някой обаче тогава трябва да играе ролята на помирител, на съдята и да казва кой е прав и кой не е прав. Благодаря. Някой от нашите външни експерти иска ли да вземе думата? господин Крей. Аз също искам да кажа няколко думи по отношение на предложенията. Комисията не би предложила нищо, което не би, предложен, не, не би било предложено от Сметната палата или парламента, но Наистина изискването за сметката от, към сметната палата за отчет на достоверността на транзакциите, това изискване е разумно. Така може да се прецени имаме ли едно добро финансово управление или не. Така че увеличени прерогативи на Сметната палата, не, за това е, е хубаво да се помисли. Като политици трябва да помислим дали структурните фондове запълват определени пропуски. Комисията иска да има такъв мост, но условията са също важни. Виждаме при структурните фондове, е, финансират се понякога програми за обучение. Сметната палата обаче искаше да се гледа кой бива обучаван и дали хората, които биват обучавани, имат правото на това. Така че тук също се крият определени рискове. Има възможност да продължим в тази посока, но трябва, продължавайки напред, правилно да осветлим рисковете. Сега декларациите на, за, на, от страна на националните държави и членки. В Германия, в Испания е трудно по-малките държави членки, централизираните държави членки, там би могло да се издаде такава декларация. Там аудитиращите органи са по, е, имат по-голям капацитет за издаване на такава е, декларация, но дори и там на това равнище нещата изглеждат трудни. И така, много интересен дебат. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Следващият колега. Мисля, че презентацията на Сметната палата беше много интересна. Ако погледнем нейната история и отношенията и с комисията от ерата на Делор, Сметната палата бе съсредоточена върху одита на изпълнението, който е доста политичес, политичен, политически. Но ако погледнем Карнатската сметна палата, и тя е доста осъвременила подходите си. И се съсредоточава много повече върху одит на, съответствието, на изпълнението, отколкото на съответствието. Там критиката обаче е, че именно този дефицит представлява проблем и недостатъчно извършеният одит на съответствието. Аз искам да кажа също нещо подобно. Хора, които критикуват практиката на публичното управление явно прекалено много се концентрират върху административните ценности и прехода от съответствие към изпълнение. Трябва да осъзнаем възможността, че изолацията – е, може би, едно възможно решение. Аз не смятам, че изола... изолирането е правилния подход. По-скоро трябва да се основем на разбирането не само, че е добро, добър, добро че е нужно добро счетоводство, нужна и е политическа воля, нужен е анализ и практическо добро публично управление. Тук има възможност да не се осланяме единствено на един подход. Решенията, които ни трябват, трябва да бъдат дефинирани от тази общност. Благодаря. И сега Моис, господин Моис. Yeah, out... Може просто да се съсредоточа върху зоната в кризата, в еврозоната. Много важно е гражданите да имат доверие в системата. Много е важно те да разбират структурата на системата. Да разбират, че всички играем на един и същи терен. И че ако не можем да разрешим нещата дори а, е, сега, когато има нужда от минимални средства от бюджета на Европейския съюз, как изобщо можем да разчитаме едни на други в бъдещето? Чрез взаимностяване на заплахите срещу банковата система и прочие. Така че когато се казва, че трябва да се насърчат а, държавите членки да подпишат декларациите за съответствие, а, честно казано, това ми се струва несериозно. В крайна сметка, ако те искат да, от данакоплаците да си подписват е, данъчните декларации, тогава и самите те трябва да си подпишат данъчната декларация. Това. Така само може да се стигне до повече доверие в системата. Благодаря много, господин Моис. Сега, преди да дам думата на докладчика, давам първо думата на госпожа Кали Лайт за заключителни коментари. Благодаря, господин председател. Във връзка с казаното от е, останалите е, колеги, преди около една година имаше е, обвинение, че някои от препоръките на Сметната палата с политическа окраска. Има такива обвинения. А, но Сметната палата винаги много внимателно формулира своите становища. Ето, например, когато излезе със становище за следващия програмен период, подходът беше много внимателен. По същия начин, когато се говори и за на измерването на ефективността, ние настояваме ефективността да бъде обвързана с спазването на правилата. Няма нужда от промени в договора. Възможно е съответствието е, като принцип да се замени с ефективност. Няма нужда да се променят нещата за сегашния програмен период. Могат да се променят просто регламентите за следващия. Няма нужда да се променят договорите. Що се отнася до декларациите за съответствие, по-важното е не кой и как ги е подписал, а възоснова на какъв тип аудиторска дейност. Защото държавите членки може да подадат данни, които са неточни и по път дори може да го направят съзнателно. С голям интерес изслушах и академичните позиции по интегрираната рамка за контрол. И някои от коментарите е, бяха много важни. А, именно а, самия факт, а, че Сметната палата не е позволила нейната дефиниция за грешка и е, методология да бъдат променени, е довело до въвеждането е довел до въвеждането на интегрираната система. Ами да, отлично, точно така трябва да бъде. Радвам се, че Сметната палата не е приела препоръките. Е, благодаря за вниманието. Госпожа Чешкова има думата. Я бих предне хотела велми, велми подяк... Благодаря. Най-напред искам да благодаря на всички експерти, на всички гости. Според мен, вашите презентации бяха много интересни. Аз имам три коментара като заключение. Според мен, Европейският съюз стъпва на договори, независимо за какви договори става дума между държавите членки или между институционални споразумени и договори. Така че това, за което говорим, също е въпрос на преговори. Някои преговори траят години. Трябва да си възвърнем доверието на европейските граждани. А именно доверието за това, че може да управляваме правилно техните пари. В противен случай, Европейския съюз не може легитимно да разпределя такива големи суми. И на трето място има разлика между настоящите правила правилата за прага от 2% прага на същественост, правилата за декларацията за достоверност. Има разлики тук и въпросът е какво трябва да се прави с тези разлики. Дали трябва да се подобрят рамковите условия? Това са все аспекти, които бяха засегнати от експертите. И аз ще се опитам да отразя всички тези аспекти в моя доклад, защото е важно какъв сигнал ще изпрати Европейският парламент. Благодаря, уважаема госпожо докладчик Ческова. Мога да се съглася с вас, така е. От нас зависи дали ще поемем топката, която ни бе подадена от Сметната палата. Трябва да помислим. Наистина, предложението на Сметната палата е революционно, но има и примери, които показват, че е възможно да се приложи и един подход ориентиран към целите, както сочи примерът на Канада. Естествено, не може едно към едно да приложим тук при нас техния модел, но това ще окаже влияние върху нашите цели. Важна е и политическата роля. Нещата, които бяха представени от колегите, бяха много интересни. Ние по-нататък ще говорим за тях. Благодаря на всички. Трябваше да бъда строг по отношение на спазване на времето. Благодаря ви, вие също ми помогнахте. С това закривам днешното заседание. Утре ще се видим отново, а след малко ще има заседание на координаторите. Благодаря на секретарията, на колегите от комисията и на преводачите. Благодаря. До утре.